Ladies and gentlemen. Уважаеми дами и господа, ако обичате, заемете местата си. Нека започнем веднага защото е точно 6,5. В повечето страни на Европейският съюз часът е 6,5 след обед. Ние започваме нашето публично изслушване на кандидат-комисаря господин Оттингер за, дигитално, за дигитална економика и общество. В момента е заместник-председател на Европейската комисия и отговаря за енергетиката. Добре дошли, господин кандидат-комисар. И добре дошли на всички колеги, на всички журналисти, на всички гости в тази зала. Има представители на медиите, на европейските институции, на неправителствените организации. Благодаря ви за вашето присъствие. Изслушването е много важно, защото много хора могат да наблюдават е, това изслушване. Дебатът ще бъде предаван по интернет на живо, така че добре дошли на всички в залата и добре дошли на всички зрители по интернет. За ваша информация, в началото ще кажа, че имаме две комисии – е, тук, които присъстват комисията на, е, по индустрия и енергетика, заедно с комисията по култура. Заседанието е смесено. Естествено, е, господин Оттингер познава комисията по економика много добре, но може би това е ново преживяване да се срещне с представителите на комисия по култура. И така, в тази зала присъстват освен това и е, колеги от Имко, Юри и Либе. Е, това са асоциирани комисии и така. Добре дошли на всички колеги от Комисията по култура, индустрия, по граждански свободи и други комисии защото това изслушване е отворено за всички членове на Европейския парламент. Отговорността на моята комисия ИТРЕ отговаря точно за дигиталния дневен рейд, което отговаря и на ресора на комисаря, кандидат-комисаря. Нека да кажа нещо важно, което ще е важно за следващите три часа на изслушването. Основните отговори ще бъдат насочени към, основно към въпроси от двете комисии. Отговори ще се дават и на колеги от комисията или на колеги, които се занимават с въпроси, свързани с ресора на бъдещия комисар. Вие всички Имате четири документи, вие сте ги получили. Писмото към господин Оттенгер, неговата декларация за финансови интереси, оценката на комисията от Юри. Това е оценката на декларацията за финансови интереси и отговорите на писмените въпроси на всички официални езици на Европейския съюз. Така че вие разполагате с отговорите на 6 общо 6 въпроса. И така, как ще протече изслушването? Това е много важно. Въведение – от страна на кандидат-комисаря не повече от 15 минути. Той ще има възможност за 5 минути в края на изслушването за заключителни слова. На следващо място, според председателския съвет, след въведението на комисаря ще има възможност за 45 въпроса от депутатите. Това означава, че имаме 3 часа на разположение. Всички е, трябва да сме много отговорни. Тоест, една минута за въпрос, не повече, съжалявам за това, но ще ви помоля да спазвате времето. Да се ограничите, да ограничите въпроса си в една минута. Отговорите ще могат да бъдат дадени в рамките на две минути. Освен това, първия въпроси ще бъдат запитани, ще бъдат зададени от представителите на политическите групи, а след това дебатът ни ще протече много подобно, както протича дебата в пленарна зала. А именно, по смисъла на член 162 от правилника за дейността. И накрая, Ако вие зададете своя въпрос, когато задавате въпроса си, моля ви говорете бавно, защото преводачите ни трябва да преведат въпросите много точно. Така че по-добре е да говорите малко по-бавно от обикновено. В противен случай може да имаме много проблеми с превода. Това е важната информация от началото. Може би да кажа и, че дебатът ще протече на принципа пинг-понг, т.е. на един въпрос ще има веднага отговор, но това е ясно. Много се радвам, че седя до госпожа Коста, която е председател на Комисията по култура и образование. Ние споделяме председателското място днес – и сега, Силвия, ще те помоля за няколко въведителни слова в началото. Благодаря, господин Бузък. Ще говоря на италиански, защото все пак имаме езиково многообразие в Европа самото начало и аз искам да кажа добре дошъл на комисар Йотингер, който е кандидат комисар по цифрова економика и общество. Както знаете, господин Йотингер, нашата комисия е компетентна и що се отнася до аудиовизуалната политика, медиите, както и информационното общество, образованието, които са голяма част от вашето ресор. Бихме искали да разберем как смятате да преодолеете предизвикателствата в цифровия свят и особено, що се отнасят до културното, аудиовизуалното съдържание в интернет, в мрежата. За нас е изключително важно да гарантираме баланс и синергия между економическите интереси от една страна и производствени, разбира се, и от друга страна културните и образователни аспекти. Разделението, което се получи на ресорите, даде програмата Творческа Европа на двама комисари, на две отделни генерални дирекции. Това не би трябвало обаче да ни пречи да гледаме холистично на културната програма в Европа и не трябва това да създава оперативни проблеми особено за изпълняващите проекти. Много бих искала това изслушване да изясни част от деликатните въпроси, които не са получили своя отговор, особено що се отнася до общата територия, която ще ни даде едни и същи критерии за инвестиции, за конкуренция на ново постъпващите на пазара, старите на пазара в сферата на аудиовизуалните медии. Благодаря на колегата Бузек и на другите колеги, разбира се, за това, че разбра, че е необходимо да имаме такова съвместно заседание, за да покажем, че и двете теми са много интересни, защото те са еднакво равни в портфела или в ресора на нашия комисар. Благодаря, госпожо Коста, казва господин Бузек. Госпожа Коста, като председател на Комисията по култура, ще бъде председател във втората половина на нашето заседание, т.е. в 8 часа тя ще поеме председателския пост. И така, започваме дебата. Трябва да ви кажа, че до сега се движим идеално във времето. Ще дам възможност в началото а, да се изкаже нашия кандидат за комисар, ресор цифрова економика и общество, господин Гюнтер Ютингер. Имате думата, господин заместник председател.